цялостен отговор за ролята на местните регионални органи в европейските структурни инвестиционни фондове. Думата има госпожа Михайлова. Заповядайте. Благодаря ви, господин председател. Уважаеми господин председател, уважаема госпожо комисар, дами и господа, колеги! рамковото законодателство в сферата на регионалната политика изисква страните членки да създадат необходимите условия за консултиране с местното и регионално ниво на управление при изготвянето и прилагането на договорите за партньорство и конкретните оперативни програми. регионалните и местните органи на самоуправление са най близко до гражданите и по добре разбират местните проблеми и специфики те имат предимството при формулирането на политиките и инициативите насочени към подобряване на живота на гражданите в областта на разкриването на работни места иновации здравеопазване околна среда енергетика транспорт можем да продължим дълго този списък. от друга страна регионалните и местни органи в резултат на ограничените си ресурси се нуждаят от по значима бюджетна подкрепа и от съфинансиране на проекти в сравнение с националното равнище. при осъществяването на кохезионната политика степента на консултиране на регионалните и местните органи варира значително между различните страни членки като някои страни членки все още не прилагат достатъчно сериозно принципа на партньорство заложен в европейското законодателство. като цяло регионалните и местни органи във федералните държави членки имат по голяма възможност да оформят националните политики заради правомощията с които разполагат правомощия които имат въздействие на парарегионално и местно ниво. важно е да се подчертае че подобряването на административния капацитет на местно и регионално ниво е ключов фактор за по добро стратегическо планиране и изпълнение на оперативните програми както и за по ефикасното прилагане на структурните и кохезионни фондове важно е да се отбележи че градовете са двигатели за икономически растеж и заетост центрове за развитие на изкуството културата и творчеството платформа за иновации и нововъзникващи предприятия. стратегиите за интелигентни градове и за интелигентна специализация са иновативни практики превърнати в специфични политики или инициативи на европейския съюз. освен това с декларацията от рига от две хиляди и петнадесета година неформалният съвет на министрите по регионално развитие очакват ще доведе до пакта от амстердам. пактът цели засилено участие на европейските градове в предлагането изготвянето и изпълнението на конкретни инициативи и програми в рамките на градското развитие не на последно място ролята на регионалните и местните органи е важна също така при разработването на трансгранични връзки и инициативи част от европейското териториално сътрудничество. в този контекст бих искала да помоля европейската комисия в лицето на комисар крецу да отговори на следните въпроси дефинирани от комисията по регионална политика на европейския парламент каква конкретна подкрепа ще даде европейската комисия на регионалните и местните органи с оглед укрепването на тяхната роля във въздействието и върху управлението и конкретното прилагане на европейските структурни и инвестиционни фондове за периода две хиляди и четиринадесет две хиляди и двадесет г. имайки предвид съответните им отговорности и спецификите на отделните държави членки с цел създаване на икономически растеж и устойчиви работни места? и втори въпрос ще проведе ли комисията обществена консултация последвана от евентуална инициатива с цел укрепване на ролята на регионалните и местни органи? като допълнение към тези въпроси бих искала да подчертая че те са от изключително значение за комисията в европейския парламент тъй като участието на регионалните и местни власти е в основата на успешното реализиране на кохезионната политика тоест в основата на постигането на целта конкурентоспособност растеж и създаване на работни места. ролята на местните и регионални власти е в основата и в бъдещото планиране на кохезионната политика за периода след. две хиляди и двадесета г. очаквам отговорите на комисията и дебата. благодаря ви. Благодаря, госпожа Михайлова. Сега давам думата от името на Европейската комисия на комисаря Корина Крето. Благодаря ви, госпожа Михайлова. Уважаеми депутати, най-напред искам да ви благодаря за поставения устен въпрос, който беше отправен от Комисията по регионално развитие на Европейския парламент с акцент върху ролята на местните регионални органи в контекста на европейските структурни инвестиционни фондове. Знаете, че ние сме на мнение, че ние работим ежедневно с местните регионални органи, тъй като те играят важна роля в програмите, финансирани от нашите фондове. Тези програми доближават Европейския съюз до гражданите и позволяват тези фондове да бъдат използвани по-добре на място. Европейската комисия разчита много на ролята на местните регионални власти при управлението на тези средства, тъй като те най-добре познават от какво се нуждаят регионите им, какво трябва да се прави, какво не трябва да се прави. Регионалната политика има следната основна характеристика да обслужва конкретните нужди на всеки регион. С вашата подкрепа, с подкрепата на Европейския парламент, ние успяхме да убедим държавите членки да включат на регионалните и местни органи в процеса на вземане на решения както преди приемането на законодателство, така и по целият период, при целият период на програмиране. И аз съм признателна на Европейския парламент за това, че новият регламент въвежда принципа за партньорство още от самото начало, т.е. участие във вземането на решение, не само на централно ниво, но и с участието на местните регионални органи. Европа е много разнообразна, има държави, където този партньор, това партньорство има десетки години опит, а други държави, където той не е съвсем изцяло приложен. Искаме местните регионални власти да участват не само в рамките на споразуменията за партньорство, но и при изготвянето на проекти на местно и регионално равнище. Европейската комисия ще извърши проучване относно привеждането в действие на принципа за партньорство, за управлението на много нива за периода 2014-2020 и, и тези резултати ще ви бъдат представени своевременно. Що се отнася действията, свързани с програмата за градовете, на която се позвахте госпожа Михайлова, за периода 2014-2020 са заделени 15 europene, 15 милиарда евро за регионите. Това са средства конкретно за градовете. Това е проява на доверие към градовете да оценят какви са потребностите и как могат най-добре да използват е, тези средства. В е, общините също участие като първостепени участници вземат и частния сектор, и гражданското общество. Градовете трябва да могат да се произнесат, когато става дума за подкрепата на Европейския съюз за намаляване на бедността или пък социалното положение на мигрантите. Вие споменахте и декларацията от Рига. Има и декларация от Амстердам, Както току-що казах, холандското председателство обръща особено внимание на развитието на градовете. През март в Амстердам ще се проведе среща на местните и, органи от градовете и Държавите членки са наясно, че се нуждаем от програма за градовете. Някои от държавите членки до сега обаче отказваха конкретна европейска рамка, позовавайки се на принципа на субсидиарност. В рамките на Европейската комисия аз смятам да организирам среща с кметовете на, евро... кметовете на европейските столици, които са най-силно засегнати от беженските проблеми. Има някои кметове, които поради недостатъчните мерки, вземани на национално ниво, трябва да предприемат спешни мерки самостоятелно и са изправени пред предизвикателства предизвикани от големия брой пристигащи мигранти. Местните и регионални органи трябва да бъдат подпомогнати, за да могат изцяло да се възползват европейските средства. Но парите не са всичко. Нуждаем се също толкова и от административен капацитет, от капацитет да се разработват успешни проекти. Тъй като не ние в Брюксел трябва да разработваме тези проекти. Тази година е решаваща. Бенефициентите, местните власти трябва да предложат жизнеспособни проекти, които в най-голяма степен отчитат нуждите на гражданите. Знаете, че целта на ЕСИФ е да се консолидират възможностите на местните органи 5 милиарда са заделени за целта за периода 2014 и 2020. Това ще засили ефекта от нашите действия в економическата област и се надявам да доведе до създаването на повече работни места. Благодаря ви, очаквам разискванията с нетърпение. Благодаря. Да минем сега към политическите групи. От името на НП господин Ван Нистелрой. Благодаря, господин председател. Уважаема госпожо комисар, благодаря за това, което току-що ни казахте. Подходът ви е положителен. Три коментара от моя страна. На първо място, комисията Реджи разгледа състоянието на нещата. Има нещо като тенденция за ре е, национализация в държавите членки. На второ място, член 5 от регламента не се прилага както трябва. Местните и регионалните органи не се разглеждат като партньори, те се разглеждат просто като заинтересовани страни, като всички останали. На трето място, комисията излишно споменава централизацията, а това е в разрез с нашите цели. От името на НП трябва да кажа, че за нас субсидиарността е изключително важна и ние ще я защитаваме до край. Вие казахте, че ще има едно проучване. Говорим за разговори в съвета. Ние ще окажем натиски по отношение на член 16.3. Аз ще бъда докладчик по тази тема. Въобще искаме темата да се разгледа много подробно. Затова искам да ви попитам дали не може да изпълните нашето желание за обществен дебат по въпроса. Благодаря. От името на социалистите и демократите, госпожа Бресо. grazie Presidente. Благодаря ви, господин председател. Уважаема госпожо комисар, скъпи колеги. Мисля, че днешната дискусия и резолюция идват точно на време. Благодаря ви, госпожо комисар, че за пореден път препотвърдихте важната роля на местните и регионални органи в рамките на политиката на сближаване. Всички ние знаем, че политиката на сближаване е днес основният инвестиционен инструмент на Европейския съюз. Разбира се, заедно с плана на господин Юнкер. Съвсем скоро ще обсъждаме и следващия програмен период. И е важно приоритета да остане непроменен и в следващия такъв. Няма да е лесно. Всички знаем, че общия бюджет няма да бъде увеличен. А увеличаването на исканията в различни сфери само ще доведе до разпокъсване на ресурсите. Ние бихме искали да приобщим всички региони, включително и така наречените региони на конкурентоспособността – много е важно местните и регионални органи да бъдат приобщени още в самото начало на процеса. Необходимо е да има последователност между различните инвестиционни фондове на европейско равнище. Политиката на сближаване може да остане основна двигателна сила, която да доведе до растеж и до напредък. Ето защо бихме искали да играете ролята на защитник на местните регионални органи като цяло. Благодаря, господин Пиотровски. Благодаря. Една от целите на Европейския съюз е устойчивото развитие, за да се преодолеят разликите между държавите членки и да се подобри конкурентоспособността им на световния пазар. Трябва за целта да се използват повече средства за по-бедните региони местните и регионални органи често имат затруднения да освоят средствата и дори не знаят как да кандидатстват за такива средства. И проблемът не е в а, средствата, по-скоро ДДС, което се начислява за периода 2014-2020. Това трябва да бъде считано като недопустим разход, имам предвид ДДС. В моя регион, Нобелски, в Полша, местните регионални власти настояват за подобно решение отдавна. Ние искаме също повече гъвкавост при използването на средства за научно-развойна дейност от страна на фирмите. Това би било импулс за повече сътрудничество между бизнеса и университетите. Благодаря сега от името на АЛДЕ. Давам думата на господин Яковчич. Благодаря, господин председател. В началото искам да благодаря на госпожа Михайлова и на всички колеги от политическите групи за това, че приеха тази инициатива. Цялата ми политическа кариера съм изградил на основата на вярата, че местните и регионалните власти трябва да станат по-силни и независими, по-силни общини, е, по-силни региони. За мен това винаги е означавало по-високо качество на живот за хората. Днес искам да подчертая, че съм напълно убеден, че принципа на субсидиарност няма альтернатива. Той трябва да бъде зачетен, защото знаем каква е европейската практика. Колкото по-децентрализирана е една страна, като например Дания, толкова по-добър е стандарта на живот там и толкова по-голямо е развитието. Колкото по-централизирана е една страна, тук мога да дам за пример Харватия или Гърция, толкова по-големи са проблемите с развитието. Добре е да поговорим и за освояването. Днес суперцентрализираните държави нямат висока степен на освояване на средствата. И ето защо мисля, че гражданите в регионите трябва да имат пряк достъп до европейските фондове, защото много често ставаме свидетели на конкуренция между правителствата и местните и регионалните власти. Ако имаш пряк достъп до европейски средства от страна на регионите в Европа, щеше да бъде и качеството на живота на гражданите много по-високо. Ето защо тук искам да добавя и още нещо. Добре е да има международно сътрудничество, трансгранично сътрудничество. ИПА, Алпа, Адрия е отличен пример за нещо подобно. Това е естествено макрорегионално сътрудничество. И в заключение искам да кажа, че се надявам, че благодарение на този устен въпрос комисията ще има повече повод за размисъл относно ролята на регионалните власти. Хриязете, кирия Крецо. Господин Пападимолис, уважаема госпожо Крецо, действително нуждаем се от по-голямо приобщаване на местните регионални органи при използването на фондовете. Трябва да има по-малко централизация, да се намали административната тежест. Разбира се, и по-голяма част от структурните фондове трябва да бъдат заделени за местните и регионални власти. Европейската комисия обаче трябва да осигури необходимата техническа подкрепа. Местните и регионални власти също трябва да бъдат подпомогнати. Малките общини, малките региони не разполагат с необходимите знания и опит да кандидатстват за финансиране. Да, трябва да се финансира, но трябва да се подобри и способността на островите и на регионите които желаят да кандидатстват за финансиране. Тези региони са и основната жертва на бежанската криза. Не само островите, но и нашата столица Атина също страда от миграционния поток. Очакваме конкретно предложение на Европейската комисия. На практика се нуждаем от техническа помощ, от финансова такава и те трябва да бъдат насочени към местните и регионални органи. Благодаря ви. Благодаря ви от името на зелените. Господин Рупе. Благодаря, господин председател, госпожо комисар, уважаеми колеги. Това е своевременно поставен въпрос. Трудно да се справим с економическата криза и да гарантираме устойчив растеж и благополучие на европейските граждани, ако не се възползваме от потенциала на градовете и регионите. Вярно е, че Европейският съюз няма компетенции, що се отнася до вътрешната структура на държавите членки, но комисията разполага с механизми на свое разположение и в много случаи обменът на най-добри практики води и до насърчаване на промени. Искам да призова комисията да насърчава такъв обмен на най-добри практики по добро управление и по-широко да се включват местните регионални органи в вземането на решения. Също комисията да разработи методология, която да оценява ефикасността на административната структура и капацитет на държавите членки, с акцент върху качеството на участието на местните и регионални органи в вземането на решения на национално ниво, както и до наличието на местни ресурси и до това с какъв мандат разполагат местните и регионални органи, за да прилагат политиката и да съобразяват политиките с конкретните нужди на своите региони. Необходимо е да има партньорство, няма достатъчно партньорство между националното, регионално, местно ниво, между отделните партньори, въпреки че регионалните органи са най-близко до хората и могат най-добре да видят какви са нуждите и съответно да планират подходящи действия. Има разлики между регионите и те се задълбочават поради миграционните потоци, климатичните промени и други фактори. Благодаря. Господин, госпожа Дамато има думата. Благодаря, господин председател. Колеги, ако искаме политиката на сближаване да е успешна, то трябва да я финансираме както трябва и да осигурим необходимото равновесие между Европейския съюз и регионите. По-настоящем кохезионната политика, такава каквато е, не работи и не намалява бездната между различните региони. Регионалните власти много зависят от правителствата, от централната власт. В това сътрудничество има много недостатъци. В моята страна, например, това отношение между централната власт и регионите не е добро и то вреди на регионите като цяло. Що се отнася до целия програмен период, трябва да се запитаме как да преодолеем недостатъците. Има ниско поглъщане, освояване на средствата в първите години и след това нещата се позасилват. Това е проблем. Освен това е важно да се види как може най-ценните проекти да получат необходимите ресурси. Оперативните програми се приемат много късно. Това създава проблеми. Това го видяхме и в настоящия програмен период. Добре е да се променят нещата и да работим с компетентните органи, за да може тръжните процедури да бъдат обявявани много по-рано и съответно проектите да започнат започват по-рано. Освен това е необходимо да поговорим малко повече за кохезионната политика и за връзката между централното финансиране, държавното финансиране и частното финансиране с цел запълване на някои пропуски. Италианското правителство Ренци даже е съгласен с идеята, че има проблеми, но ние се признаваме, че той е съгласен просто защото става дума за нещо като предизборна ситуация. Едва ли крайните економии ще помогнат на сближаването? От името на ЕНФ господин Стюгер. Благодаря ви, господин председател. Добър ден, госпожо комисар. След два месеца ще се проведе референдум за споразумението с Украина. Американски инвеститор внесе 2 милиона евро, за да се постигне положителен отговор на референдума. Което означава, че много средства се вкарват, за да се получи правилния резултат на референдума. Инвестира се в този референдум. Има много недоразвити региони, които могат да се възползват от фондовете за регионално развитие. И аз бих искал да попитам, не желаем ли да спасим демокрацията и ние да влеем средства, за да може отрицателния резултат да победи? Има две сини карти за вас. Желаете ли да отговорите? Господин Ван Нистероне напред, след което господин Етерич. Благодаря ви. Много съм изненадан от казаното от господин Стугер. Е, той упомена, е, че Нидерландия е недоразвита демокрация вие злоупотребявате с тази точка от дневния ред. В крайна сметка, като говорим за местните и регионални органи, не разбирам защо изобщо повдигате този въпрос тук. Господин Етерич, след което ще имате думата за отговор. Благодаря ви, че приехте въпроса ми. Вие споменахте референдума в Нидерландия и големия бизнес, който се намесва, за да имаме положителен отговор. Смятате ли, че този референдум ще се смята като референдум за Европейския съюз като цяло? Какво е посланието към британците? Имате ли и такова към тях? Благодаря ви, господин председател големи американски инвеститори като Сорос се намесват в е, референдума в Нидерландия. А местните органи е, нищо не казват. И от тук е, проистича питането ми дали нямаме дефицит на демокрация в тази държава. Затова смятам, че трябва да обърнем внимание на този въпрос и то в рамките на тази точка. А относно втория въпрос. Нидерландците смятат, че референдум е възможност да се произнесат за всички провали на Европейския съюз. Надявам се, че а, отговорът не ще надделее. Съвсем скоро ще има референдуми в Обединеното кралство, така че това ще бъде добър призив и за вас местните регионални власти в е, Европейския съюз са базата, върху която трябва да се изгражда е, Европа. Но те бяха силно слабени в е, Гърция, не само защото нямат достатъчно компетентност, а защото нямат и достатъчно персонал. Съгласен съм, че трябва да се помогне на регионите, особено на онези, които се занимават с селско стопанство, животновътство, всички, които работят в регионите. Целта ни е децентрализация, която ще доведе до подобряване на положението в големите градски центрове. За съжаление, сегашното правителство има за цел да не обръща особено внимание на селските стопани. И ако това продължава, няма да им се окаже достатъчна помощ. Всички средства на европейските данекоплаци ще, се, ще трябва да се използват прозрачно, без прояви на корупция. Има обща стачка в момента в Гърция, дължащо се на политиката на левицата, благодаря. Господин Зелер има думата. Благодаря, господин председател. Уважаема госпожа комисар, Знаем, че местните и регионалните власти са много важен играч в играта на постигане на целите на Европейския съюз, особено що се отнася до стратегията за 2020 година. Тези местни и регионални власти трябва да се справят с много от настоящите предизвикателства, като например приемането, настаняването, осигуряването на всички грижи за мигрантите. Ето защо тези местни и регионални власти трябва да бъдат включени по много по-добър и обстоен начин в партньорските споразумения по отношение на различните фондове. Знаем, че до сега не може да се похвалим с голям успех в това отношение. 5% заделени за градски проекти не са изплатени на градовете. изготвяме един документ, за да привлечем вниманието на съвета и на комисията и призоваваме държавите членки да включат местните и регионалните власти в начинанието, защото те са близо до гражданите и само чрез тях европейската кохезионна политика може да стане видима. Благодаря. Господин Целер, има синя карта към вас. Искате ли да отговорите? Да, господин Дзани, имате думата. Köszönöm szépen a lehetőséget, elnök úr. Tisztelt господин Тибор Сани. Благодаря за тази възможност. Колега, съгласен съм с това, че си заслужава местните регионалните власти да бъдат включени в управлението на средствата по този фонд и въобще е, по всички фондове. Искам да попитам обаче следното. Как да елиминираме намесата на политическите партии в е, тези процеси? и как да елиминираме попадането на средства в техните ръце, защото регионите са много изложени на политическо влияние. Имате думата. Господин Целер, в местните и регионалните власти политиката също има своята роля. Когато говорим за ресурси, обаче, за заделянето на средства по различните фондове, тази процедура е ясно разписана в всички регламенти. И в регламентите се казва, че всяко звено носи своята отговорност. Не мисля, че трябва да се злоупотребява със средства за политически цели. Ако това се случва, трябва да има естествено разследване на прокуратурата. Микро, си Не марш пали микро. Voilà. C'est благодаря ви, господин председател. Уважаеми колеги, за мен е удоволствие да видя, че днес обсъждаме ключовата роля на местните и регионални органи в развитието на нашите територии. Като източник на растеж и на заетост, те са изключително важни в политиката за градовете. През 2015 година 40% от населението на Европа живее в градските зони. Ето защо е много важно да обърнем внимание на този регион. Да не забравим опасенията на някои региони, които от финансовата криза на сам изостанаха още повече. Различията между градските и селските региони се задълбочи. Това се отнася също така и за крайно отдалечените региони, където, както знаете, има много особености и недостатъци. Политиката на сближаване трябва да запази първоначалния си дух на териториална солидарност. Важно е да не забравяме тази ценност. Взаимната допълняемост между териториите е реалност. За да може да я постигнем, трябва да приложим трансверсален подход, който да се ръководи от принципа на субсидиарност на европейско равнище и на равнище държава членка. Благодаря ви. Tiene ahora la palabra el señor Benito благодаря, господин председател. Необходимо е да има насоки, които да помогнат на гражданите да се насърчи създаването на работни места, да се реализират устойчиви реформи в областта на економиката и околната среда. Местните органи и гражданското общество са тези, които са в най-добра позиция да преценят къде трябва да се насочат усилията. Ние трябва да насърчим по-широко участие. Използването на петте фонда не трябва да бъдат съкръщавани, развитието на градските райони трябва да получи приоритет. Тези фондове финансират доста проекти, които помагат предимно на региони, които са в лошо състояние. Господин Етерич. Благодаря, госпожо комисар. Вие сте разумен човек, справедлив човек. Искам да опиша един проблем. Може би ще демонстрирате вашата честност прямо моя регион. В моя регион, наречен Уест Мидландс в Великобритания, има една смесена власт, чиято цел е да получава финансиране от Европейския съюз. Това се прави при закрити врата, непочтено и хората нямат възможност да се произнесат. Това дава лош имидж на Европейския съюз и на всички е, и власти. Госпожо комисар, имате възможност да демонстрирате вашия личен благороден характер. Има един въпрос в моя район, където е, трябва да ни се помогне. Всъщност Великобритания дава много повече на ЕСА, отколкото получава. Затова би било добре да дойдете и да погледнете моя регион. Искам да говоря за хиподрома Дъдли. Това е проблема. Всъщност той е свързан с изкуството, с културата. Би било много добре за местната економика економика да се помогне по този случай. Благодаря за това, че ме изслушахте, госпожо комисар. Господин Етерич. Господин Етерич, има синя карта. Разбирате ли и приемате ли? Господин Стюгер. Благодаря, господин председател. Уважаеми господин Етерич, вие сте депутат, който е в тясна връзка със своя електорат. С оглед на това, което се случва в Холандия, искам да попитам следното. Какво смятат хората във вашия регион, особено онези, които са загубили работните си места, задлъжняли са, трябва да плащат големи данъци? Как гледат те на Европейския съюз и на регионалното развитие? Въобще знаят ли за това понятие, какво представлява той, получават ли нещо по регионалното развитие? Благодаря. Господин Етерич, хората в моя район не разбират понятието регионално развитие. Те не разбират е, какво означава кохезия, не разбират, че това е част от кохезията. Те искат просто да са по-свободни. Те искат това, защото гласуват и то масово за моята партия. Смятат, че Европейския съюз не им помага особено и трудностите, които те изпитват, намаляването на заплатите, безработицата, всичко това се дължи на неконтролираната иммиграция. Благодарение на всичко това и поради всичко това хората искат промяна, те не са добре настроени към Европейския съюз и искат да бъдат свободни. Господин Брила. Благодаря ви, господин председател. Внимателно изслушах казаното от Корина Крецо. И трябва да кажа, че съм обезпокоен. Намираме се на един повратен момент на прехвърляне на правомощие между държави членки. Регионалните органи като че ли трябва да заменят националните такива. Госпожо Крецо, вие казахте, че по отношение на приема на бежанци градовете трябва да ги приемат въпреки становището на държавите членки. Тук прескачаме принципа на суверенитет на държавите членките. Въпросът ми е каква ще бъде политическата роля на държавите членки утре, когато са напълно несъгласни с мнението на регионалния или местния орган. Да, преминаваме към процедурата по привличане на внимание. Много колеги поискаха думата. Страхувам се, че не всеки ще има възможност. 15 искания постъпиха. Господин Новаков е пръв. Благодаря, господин председател. Госпожо еврокомисар, първо искам да поздравя господин Нистел Рой за усилията по тази резолюция, която е дълго очаквана в нашата комисия по регионално развитие, както и на госпожа Михайлова, че подкрепя подобни инициативи. Както знаете, 80% от европейския бюджет се управлява от държавите членки и огромен процент от тези пари се разходват в европейските общини чрез проекти които се реализират на тяхна територия. често пъти обаче много голяма част от тези пари имат трудности общините в това да ги реализират да ги направят в проекти. казват че единственото по лошо от това да нямаш пари е да имаш и да не знаеш какво да ги правиш. за да избегнем такава ситуация аз предлагам няколко неща. първо подкрепа към общините от а до я от подбора на проектите през подаването отчитането и управлението им така че да не се допускат грешки. да създадем гъвкаво финансиране. познавам много кметове в много държави които не могат да си позволят да реализират проект защото нямат пари. трябва да насърчаваме държавите да създават компенсаторни механизми за това. благодаря ви. моля да се придържате към отпуснатото ви време. господин коцолино само един комисар, обръщам се към... А, един коментар, извинете, обръщам се към госпожа комисаря. Говорим за укрепване на ролята на местните и на регионалните власти на градовете. Това е част от така наречения дневен ред за градовете. В същото време обаче с реформите на управлението на европейско ниво, е, тук имам предвид европейския семестър, различните обвързващи бюджети. Е, всичко това оказва негативно въздействие върху субсидиарността. Много е важно да се разбере каква е ролята на кохезионната политика, изконната роля, изконната роля на местните и на регионалните власти. Тук трябва да се помисли малко повече, за да не стане така, че в следващите няколко месеца станем свидетели на разделение, а не на сближаване. Местните регионални органи познават най-добре нуждата на техните граждани. Ето защо те трябва да получат по-голяма роля при управлението на структурните и инвестиционните фондове. Страхувам се обаче, че в някои държави членки местните регионални органи не разполагат с достатъчно опит и знания, за да се справят с подобен вид проблеми. В по-големите и по-развитите държави членки където децентрализацията е на лице, са изграждани капацитети в това отношение в продължение на десетилетията. Тези държави са в по-благодетелствено положение, отколкото по-малките държави с недостатъчно опит. Приканвам Европейската комисия да обърне поглед на по-голямата степен на децентрализация и да позволи обмена на опит между местни и регионални органи. Целта на всички тези усилия трябва да бъде важните решения за гражданите да се взимат близо до тях. Благодаря ви, господин Радош. госпожо председница. Госпожо... Благодаря, госпожо председател. Госпожо комисар, Искам да благодаря на Комисията по регионално развитие за тази важна инициатива. Всяка инвестиция се оказва в крайна сметка в община или град и е важно те да участват в цялата процедура. Ето защо подкрепям предложението на колегите да имат местните регионални органи пряк достъп до европейски средства. Трябва да се дефинират правилата, така че централните органи да помогнат на местните и регионални органи да участват при освояването на средствата. Не трябва да има никаква дискриминация на региони или на партии. Аз искам да се предложат мерки за подобряване на механизма така че да се използват в по-добра степен европейските средства, отколкото се прави до сега. Госпожа Малетич има думата. Благодаря, госпожо председател. Уважаема госпожо комисар, в началото искам да подчертая, че основните принципи на тази политика са партньорството и управлението на много нива. За съжаление, това обаче не се прилага на практика. В много държави членки имаме оперативни програми, които са развити на национално ниво и местните и регионалните власти по никакъв начин не участват в тези програми. Ето защо предлагам за в бъдеще, когато обмисляме бъдещата кохезионна политика, да въведем едно правило. И то трябва да е, е следното. Оперативните програми трябва да се приемат на регионално ниво, те трябва да станат регионални оперативни програми и съответно е, цялото управление трябва да остане на, на регионално ниво. Много е важно тези местни власти да бъдат включени, когато се определят политиките и освен това кохезионната политика трябва да бъде обвързана с европейския семестър. Без местните регионални власти това няма да се случи обаче. Е Благодаря ви, господин председател. Ясно е, че степента на допитване до местните и регионални органи при изработването на оперативните програми постепенно се увеличи през последните години. Това даде възможност на общините в Европа да определят част от финансовите си приоритети заедно с местните регионални органи. Важно е преговорите между всички тези органи да се извършват в рамките на стабилна рамка. Необходимо е местните и регионални органи да бъдат приобщени при подготовката и изпълнението на оперативните програми. Необходимо е да се създадат смесени работни групи, които да представляват различните заинтересовани страни. Необходимо е да има и публично допитване в това отношение – за да може наистина Европейската комисия да излезе с конкретна инициатива. Партньорството между регионите, местните и регионални органи и Европейската комисия е изключително важно за растежа и създаването на устойчиви работни места. Благодаря. Господин Хедман, благодаря, госпожо председател, госпожо комисар, дами и господа. Местните регионални органи отговарят за 7% от обществените инвестиции. Затова те са ключови фактори в управлението на структурните фондове. Ролята, която играят, ангажимента им към изпълнение на целите са огромни. И ние трябва да им създадем условия, за да бъдат истински партньори, а не просто да одобряват това, което идва от директивите или регламентите. Те трябва да имат достатъчен опит, е, който да се признае. Ние можем да помогнем на местните органи да участват по-добре в управлението на средствата. Необходимо е да има сътрудничество на всички нива, на местно, регионално, национално, европейско ниво. Това ще бъде от полза на економиката. Колеги, ще трябва да спрем разискванията до тук, въпреки че има още изла... Е, желаящи да се изкажат, но не разполагаме с време, затова давам думата отново на комисаря Крето. Благодаря ви, господин председател. Дами и господа депутати, бих искал да ви благодаря за направения принос в днешния дебат. Както знаете, аз смятам, че основните ни партньори в регионалната политика са местните и регионални органи на самоуправление. Поддържаме постоянен контакт с ръководните органи на всички местни и регионални органи, тъй като смятаме, че те най-добре познават нуждите на гражданите по отношение на здравеопазването, транспорта, образованието. Знае обаче, че регионалното равнище си има и своята граница. А регионалните органи повече от националните се нуждаят от финансова подкрепа и помощ при осъществяването на проектите. Ролята на градовете е изключително важна. И аз съм признателна на нидерландското правителство за значението, което отдава на програмата в областта на градовете. В европейските градове, без значение дали става въпрос за столици или за по-малки градове, там живеят над 70% от населението на Европа. Благодаря и на Европейския парламент за това, че отдели необходимото внимание на принципа на партньорство. Уверявам ви, че и ние поставяме акцента върху него. Господин Нистелрой, да, смятам, че е необходимо да има публична дискусия относно начина по който се оформя и се прилага принципа на партньорство. Следващата седмица ще взема участие на пленарното заседание на Комитета на регионите, където ще обсъждаме същата тази тема. За мен ще бъде удоволствие да се видим отново с вас в последствие, за да довършим днешната дискусия. В някои държави част от културата им е да разработват проекти заедно с гражданското общество – в други е, държави членки местните и регионални органи обаче смятат, че трябва да вземат решенията сами, без да се допитват до гражданите. По тази причина направихме така, че местните и регионални органи действително да бъдат приобщавани при вземането на решение за оперативните програми. В рамките на новото, новия финансов период ви уверявам, че това ще бъде наш приоритет – Господин Яковчич постави въпрос, който в последствие възникна още няколко пъти в дискусията. В отговор мога да ви кажа, че всяка една държава членка може да се организира както пожелае. Най-важното обаче е проектите да отговарят на правилата. Държави като Полша, например, Польша, която е централизирана държава, много добре се справят по отношение на освояването на европейските фондове. Но да вземем примера с Франция. Франция постепенно премина към децентрализирана система и въпреки това продължава да се справя добре. Та в това отношение всяка една държава може да се организира както пожелая. Ще продължим внимателно да следим начина по който се прилага на практика принципа на партньорство от страна на държавите членки. Съгласно член 5 от регламента за инвестициите, уверяваме ви, че ще следим спазването на принципа не насилваме нито една държава, нито един регион да използва европейските фондове. Разпратихме писма до компетентните министри, в които обявихме, че сме готови да променим оперативните програми. Предизвикателството, свързано с бежанците, не беше на лице не беше на лице преди време. Италия е единствената държава, която поиска да се възползва от тези средства след прилива на бежанци и се възползва от 220 милиона, за да може да изгради болнични заведения и училища. Германия също използва европейските фондове, за да може да се справи с бежанската криза. destul de uimită să văd un reprezentant. Uh, и накрая Изненадващо беше, че член на ЮКИП спомена, че се нуждае от европейските фондове. Вие идвате от необлагодетелстван регион, в който мините бяха затворени и това неизменно се отрази на населението. Аз съм готова да дойда с вас във ваш избирателен регион, за да обясня на вашите гласоподаватели как действа политиката на сближаване, да им покажа как тя може да доведе до създаването на нови работни места. Така ще проявим солидарност и всички ще видите, че се нуждаем от единна Европа. Благодаря още веднъж на всички оставам на ваше разположение. Благодаря. И аз ви благодаря, госпожо комисар.